следващата точка, а именно изявление от страна на комисията за положението в юго-источната част на Турция. Господин комисар Йоханес Хан има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, господин председател, благодаря за възможността да говоря днес пред вас ситуацията в Юго-Источна Турция е много деликатна и много и буди огромна загриженост. Европейския съюз много пъти е изразявал своята загриженост по този повод последното изявление от 16 януари. Един от основните проблеми от двете страни е е, кризата, е както провокирана от е, атаките в Истанбул от Даеш и атаките в, атентатите в Анкара. Тази част на Турция е много важна от, политика, от гледна точка на политика за сигурност, но тя е важна и за целия регион. Важно е да запазим политическото пространство, което се опитахме да създадем, така че да има възможност за преход в Сирия. Единственият възможен отговор е да се справим с конфликтите по обединен начин. Това би било най-добрият, най-добрата възможност да се справим с Даеш. Трябва да сме много внимателни. Не бива да позволяваме провал на мирния процес с кюртите и да се създават допълнителни напрежения. В разговорите с Турция ние настояваме гарантирането на върховенството на закона, настояваме за примирие и връщане към мирния процес с кюрдите. На 25 януари диалогът ще бъде подновен Мирният процес трае две години и той не бива да бъде загубен. А това е най-добрата възможност да се реши един конфликт, в който много хора загубиха живота си. Имам предвид мирния процес с кюртите. ПКК трябва да престане да атакува Турция. Трябва ПКК да се върне към политическия диалог – към разговори с турската държава. Това е единственият път напред. Искаме да кажем на Турция, че ние гледаме на проблема много сериозно. Държавите членки са поставили ПКК от 2002 година в списъка на терористичните организации. И за момента това ще остане така. Въпреки това, ние разбираме легитимното право на Турция да се защити срещу ПКК. Въпреки това, искаме да подчертаем в диалога с турските власти, че мерките предприяти срещу ПКК трябва да са пропорционални, целенасочени и не бива да поставят, да застрашават демократическия политически диалог. Мерките, които са предприяти в момента в Юго-Источна Турция, включително а, намаляване на възможността на населението да излиза, намаляват и възможността на населението за достъп до здравни услуги и комуникация. Турция трябва да се съобразява с стандартите за човешки права. За между, това са международни стандарти. Затова ние искаме да окоръжим всички страни в проекта да се върнат към диалога. Комисията ще работи за опазване на правата на младсинствата, правата на вероисповеданията. Уважаеми депутати, благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще работя с вас благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на ораторите от политическите групи, госпожа Рената Сомер, НП. Благодаря. Господин комисар, действителността в югоисточна Турция е всъщност извънредна, извънредно положение. Турските войски е, насочват тежко уръдие срещу гражданите, срещу деца, жени, е, мирни граждани. Стреля се по всичко, което се движи. Подобна е ситуацията не само в е, Диарбекир, но и в много други градове. Прилича на окупация. Няма електроенергия, няма телефон, няма достъп до вода и до храна. Ситуацията е просто нечовешка. Е, хората напускат градовете. Повече от 1 милион са засегнати. 250 е, хиляди са на път. Те бягат. Е, на практика Юго-Источна Турция се е превърнала в поле за и поле за военни действия. Правителството твърди, че се бори с ПКК, но всъщност насочва оръжията към мирното население. Турското правителство на всичко отгоре е, сега е, е, започва нови преговори по нова глава с Европейския съюз. Ние правим всичко възможно е, за да настроим добре е, Турция и тя да се свърши работата във връзка с миграционните потоци, но всъщност трябва да поемем нашата отговорност е, за гражданите на Турция. Ние трябва в при всички положения да предотвратим напускане на кюрдите от Турция, защото отново ще се стигне до мигранти и то много наброй. Кати Пири от Социалисти и Демократи. Благодаря. Ситуацията в Юго-Источна Турция е много тревожна. След като се възобновиха конфликтите с ПКК и турската армия, ситуацията се вълшава. Представете си да живеете в тези райони повечето хора са напуснали домовете си набързо, след като в началото на декември беше обявен вечерен час. В момента повече от 200 000 души трябваше да избягат. В момента има стълкновение между силите за сигурност и милициите на ПКК, които се окупават в районите, в които живеят. Операциите срещу ПКК влияят върху цивилното население. Невъзможност да не пуснеш къща си за повече от 40 дни. Сили, които заплашват населението и нарастващ брой жертви, това число деца и възрастни. Как е възможно 16 годишно момче да почине от загуба на кръв на улицата без да получи медицинска помощ. Атаките от ПКК, убийството на полицейски служители, техните семейства не са оправдани. Но защо трябва да има преследване на мирни протестанти? Сериозно съм разтревожена от заплахите и наказателното преследване срещу хиляда учени, които подписаха петиция за мир. Как може разумни хора, които настояват за край на насилието, да бъдат наречени за насърчаващи тероризма. Правото на Турция да се бори срещу тероризма не се поставя под съмнение. Общото чувство обаче е, че това е колективно наказание, а не усилия за възстановяване на реда. Крайно време Европейския съюз да отправи ясен призев за прекратяване на огъня. Трябва да се вдигне вечерния час и онези, които се борят за мир, трябва да получат подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин Марк Демесмакер, за една минута. Благодаря. Господин Хан, аз много внимателно слушах какво казахте, но трябва да подкрепя преждеговорившите колеги. Истината е, че Кюрдистан в момента е място, където се пролива кръв, където се сриват цели квартали, хората се крият и се надяват насилието да, прести, да престане. И това е следствие на авторитет авторитарното поведение на партията на Ердоган и на самия Ердоган. Ердоган иска да се пребори с кюрдите, а западните партньори си мълчат. Имаме нужда от Ердоган заради беженската криза и за това си мълчим. Аз, съм, аз се срамувам, безкрайно се срамувам, защото Европейският съюз не изправя глас в защита на кюрдите. Това е един стар, горд народ. Народ, който е единствения надежен партньор в борбата срещу ИДИЛ. Какво прави Европейската комисия? Малцинствата трябва да бъдат запазвани, а не да си мълчим. Господин Ламсторф е следващият оратор. Президентин благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Ситуацията в Юго-Источна Турция е ужасяваща. Много добре я описахте. Е, прилича на военни действия и на е, е, военно поле. Може много неща да кажем и да опрекваме турското правителство, но в крайна сметка не можем да опрекнем правителството в Анкара, че е, започна конфликта. Не, убийството на двама турски полицаи в е, е, полицейската кола от активисти на ПКК всъщност бе началото на конфликта. И в никакъв случай е, естествено, е, не можем е, да благодарим и да хвалим правителството за това, че не, първо е започнало, не това имам предвид, но съгласен съм с господин Месмакер. Правителството действа по неприемлив начин. Във всеки случай е, е, изборите, е, които през юни бяха загубени за партията на Ердоган, през септември в крайна сметка се оказаха успех за него. И ето, че това е в крайна сметка резултата от конфликта. Не може е, е, ПКК да се пребори с е, турската армия. В части от Сирия тюркските военни групировки се опитват да постигнат нещо в полза на ПКК, но това е невъзможно. И ПКК най-сетне трябва да го осъзнае. И правителството в Анкара също трябва да осъзнае, че е, една е, културна автономия е, в Юго-Источна Турция ще даде много повече и ще допринесе много повече за развитието на тази област, отколкото хуманитарна помощ или други средства. А госпожа Пири много правилно говори и за академиците, които са подписали една декларация и много други неща. Господин Георгио има думата сега. Сега, преди да вляза в пленарната зала, бях на заседание на разговори с Турция. Трябва да кажа, че председателя на комисията обяви всичко, за всичко, което се случва в Турция ПКК. Ако половин милион души в един регион трябва да си останат в домовете, мисля, че малко биха, малцина биха повярвали на това. Всъщност говорим за революция, не говорим за терористични актове, след като участва толкова много хора. Наскоро получих едно послание от член на ХДП, който е в а, а, анклав а, обиколене от а, танкове и военни и каза, че може би и това ще... Каза, че нищо чудно това да е последния му телефонен разговор в живота. Турция има много проблеми, тя има ангажименти пред Европейския съюз и трябва ясно да кажем това. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Скакела. Благодаря. Ситуацията в югоизточна Турция е ужасяваща. Всички казахме това. Е, граждани се убиват почти всеки ден. Но нека не забравяме, че ситуацията е лоша не само в кюрдската част, ситуацията в цяла Турция е влошена. Например, зовът за мир от професорите беше чудесен, но какво се, чув... но какво се случва те? биват заплашени от президент Ердоган и биват заплашени като от бос на мафията. Ние трябва да ги подкрепим. Проблемът в тази част на Турция е ясен. Всички сме единни по това, но а, нашето тълкуване се различава. Ние допринесохме за този проблем. Какво обаче да направим? Според мен е голяма грешка да имаме преговори за присъединяване а, с Турция. Това ще даде възможността на Ердоган да инструментализира проблема във вътрешната си политика и той го прави. Това е наша грешка, така че нека не повтаряме, нека не продължаваме с тази грешка. Какво да направим? Европейският съюз винаги трябва да се застъпва за човешките права, също и пред Турция. Да, трябва да си сътрудничим с Турция заради беженците. Трябва да помогнем на Турция и на бежанците, но не би трябвало да загърбваме да загърбваме човешките права по принцип. А сега господин Джеймс Калвер има думата. Благодаря, госпожо председател. Търското правителство, кюртските бойци е, водят военни действия помежду си не само в Юго-Источна Турция, но и в Сирия. И ние би трябвало да проведем разговори с турските власти. Журналистите а, е, са склонни да кажат, а, е, че правителството насочва оръжието към а, е, мирните граждани, но същевременно трябва да признаем, че Турция се бори и срещу а, а, ислямистите, а, които напредват и на, са близо до нейните граници. Турция, въпреки всичко, с всички свои действия не е в състояние да стане член на Европейския съюз. Това трябва да осъзнаем. Господин Деграф има думата. Благодаря. Западните ценности, демокрацията, правата на човека не са съвместими с исляма и с ислямизирана Турция. Всеки ден сме свидетели на това. Опитват се да запушат устите на журналистите, хвърлят ги в затвора и сега тероризират собственото си население в източната част на страната. Ние обаче не искаме да видим това. Не искаме да видим политиката на Анкара на изнудване. Смятате ли, господин Хан, че бежанците по лагерите така самички са решили да напуснат или пък са били подкрепени подтикнати от турското правителство. Нека да видим дали онова, което се случи с арменците, не, не говори за това, което ще се случи и сега. Трябва да прекратим е, окончателно преговорите за присъединяване е, на Турция към Европейския съюз. Господин Флекенштайн за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Деграф, позволете ми да ви отговоря. Аз не смятам, че е уместно да се арестуват милиони мюсюлмани, когато Ердоган потиска а, мълцинствата. Това просто е неуместно. И на второ място. Да, така е. Терористичните атаки, ние ги осъждаме, ние сме против тях и е, това въжи за всички видове тероризъм, включително и за тероризма в Турция. Също така е правилно, че заместник-председателят Тимерман се договорил договорил е с Турция мерки за намаляване на беженския натиск. Но това означава, че трябва да има допълнителни преговори за присъединяване. Би трябвало да се отворят главите 23 и 24. Ако това да се беше случило, то тогава можехме да говорим с Турция по темите, по които говорим днес. Задача на комисията е да покаже ясно, че ние сме за мирния процес. Това вие го правите, но трябва да сме по-ясни, по-ясни формулировки да бъдат трябва отправени към турския президент, защото е, не всички кюрди са членове на ПКК. Важното е за нас да работим с Турция по решаване на проблемите, но не бива да загърбваме, да си затваряме очите и, си, и запушваме ушите. Господин Танък, една минута. Политиката на турското правителство се превръща все повече в авторитарен режим. Действията срещу хилядата учени, срещу журналистите показват правилността на това твърдение. Стотици граждани е, в е, Юго-Источна Турция са убити и е, много от действията всъщност ограничават правата на тези хора. Това е, за съжаление, голямото бедствие за този регион. Дори толкова голямо, колкото и исламистските бойци от ИДИО би трябвало при всички положения да а, а, насочим усилията си не само за да спрем действията на идио, но и да спрем тези а, престъпни действия на турското правителство. А, крайно време е, е Европейския съюз да осъзнае, че не бива да прави компромиси, само защото, е, да кажем, се надяваме Турция да спре част от миграционния поток към Европейския съюз. В никакъв случай не бива да даваме е, и да правим отстъпки по отношение на Ердоган. Господин Ламстарф, виждам, че имате е, синя карта. Е, господин Танок, ще приемете ли синята карта на господин е, Ламстарф? 30 секунди. Слушах много внимателно. Слушах много внимателно. Вие говорите за авторитаризъм, за връзка с сунитските военни групировки в Ирак, за това, че има забрана за преминаване на хора, които бягат от Сирия. Добре, Чарлз, ако правилно си спомням, ти беше всъщност един от най-големите привърженици на присъединяването на Турция към Европейския съюз. Промениха ли са нещата? господин Лямсторф, да, при пред присъединителните помощи и фондове аз действително А, е, подобна теза, но е, по отношение на Турция, консервативната партия на Великобритания е, винаги е смятала в крайна сметка, че Турция би трябвало да се присъедини към Европейския съюз. За съжаление, в последните години се промени политиката на турското правителство и е, по тази причина се налага да нюансираме и нашата позиция. Благодаря, господин Танок. Госпожа Схаке има думата. Благодаря споразумението за миграцията, пробутано набързо от господин Тимерманс, е може би причината, поради която Тежките събития в Юго-Источна Турция срещат мълчанието на Европейския съюз. Има много въпроси по отношение на правата на човека, които трябва да се решат. Турция трябва да се върне на маса за преговори се и да се сложи край на атаките срещу цивилни лица. Тероризмът никога не е оправдан и демократичния път за кюрдите и е, турците са преговори а, учените а, поискаха мир и това, за, за това бяха лишени от свободата си. Турция трябва да бъде активен член на коалицията срещу а, ISIS. Нека да сме сигурни и да не се използва тероризма като претекст за ограничаване на правата на хората в Турция. Благодаря госпожа Вержа за една минута. Благодаря, госпожо председател. От един месец турската армия води агресивни операции в югоизточна Турция, където живеят кюрди. Репресиите се основават на това, че всъщност журналистите поискаха петиция борбата срещу тероризма не е оправдание, ПКК не е причина за конфликта. Цивилните лица са основните жертви, в това число жени и деца. Терористи на пет на 15 години. Защо се подиграват с нас? Европейския съюз не бива да има едностранен поглед. Тя трябва да положи усилия да се върнат всички страни на маста за преговори, да задължи турското правителство да възстанови мирния процес. Правата на младсинствата, независимо от това дали те са културни или религиозни, трябва да бъдат признати, да се сложи край на репресиите Колеги, госпожо председател, мисля, че е спешно необходимо да се организира делегация на нашия парламент в Турция. Благодаря, госпожа Валеро, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Виждаме какво се случва. Виждаме окопите в юго-источната част на Турция, разрушенията е, боевете непрекъснато биват продължавани, те не спират. Ердоган води борба срещу ПКК, така казва той, но всъщност а, убива деца и жени, всъщност убива кюрди. Аз следя всички материали в медиите в Швеция и това, което виждаме е ужасяващо. Може да се попитаме дали необх... са необходими войски да бъдат разполагани в юго част на Турция. Нещата изглеждат, приличат на гражданска война в момента. Не бива да си затваряме очите в пред това, което се случва. Мишон Ферон. Драги колеги, ще ви споделя една тайна. Преди една минута бях с делегация от Турция и аз ви представлявах в тази делегация, която е много важна. От 10 месеца делегацията на Турция не се не задава в парламента. Защо? Защото на всяка среща на делегацията присъства посланника на Турция към Европейския съюз и той говори повече от депутатите. Аз мисля, че това е отказ от демокрация. Турция присъства в Европейския съюз, не като е, член със своите актове. Що се отнася до темата, която обсъждаме, искам да кажа, че не минава ден в Турция без да има някакъв атентат или е, смъртен случай. Не бива да смесваме кюрдския народ и Турция. Аз мисля, че трябва също така да внимаваме, че да внимаваме за това, че Турция използва казва, че се бори срещу Даеш, но всъщност не го прави. Всъщност тя се бори срещу Даеш. Благодаря, господин Бощинаро, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин ком... комисар. Аз имам много положително отношение към Турция и винаги съм смятал, че трябва да гледаме на турските граждани като на приятели и винаги съм подкрепял едно присъединяване на Турция към Европейския съюз. Но политиката, която наблюдаваме в момента от страна на управляващите е голяма опасност. На всяка цена трябва да се започне политически диалог между управляващите и представителите на кюртската общност, защото в рамките на процеса на умиротворяване се стигна до ескалация отново, макар че имаше един момент на успокоение. И на практика стигаме до една точка, в която вече няма връщане назад. Необходимо е по-нататъчно стабилизиране и прекратяване на нарушенията, които водят до гражданска война в Юго-Источна Турция. Европейската комисия, Европейския парламент, е, съветът е, трябва е, да използват всички възможности, за да повлияят на нашите партньори. А Турция е наш партньор. Ние трябва да партнираме с Турция, но също времено когато става дума за нашите ценности и за е, принципи на върховенството на е, е, закона, трябва да направим всичко възможно Турция да се откаже от практиката, която наблюдаваме в момента и да се върне на почвата на справедливостта и правото. Преди да дам думата на господин Мариас, трябва да спомена, че има много-много хора, които са се записали да, за изказване, така че позволете ми да ви помоля да не използвате синята карта в момента. Господин Мариас има думата. Благодаря. Турската армия надвишава своите права. Убите са накарани са 200 хиляди хора да напуснат домовете си. Това са кюрди. Хората не могат да напускат домовете си от друга страна. Те са хванати в тях. Има вечерен час. Има много хора неправомерно хвърлени в затвора. Правителството в Турция иска да завърши тази операция до пролета. Това е безпредседентно военно насилие. Ние апелираме към Европейския съюз да предприеме незабавни мерки а, срещу Турция и да затвори вратата към Европейския съюз, за да няма експандиране към Анатолия. Председателката вие ще говорите в спонтанните изказвания или не? Няма. Добре, тогава имате възможност за синя карта, ако господин Мораес приеме вашия въпрос. Да. Уважаеми колега, вие сте от Гърция. Това е важно, но не смятате ли, че Европейският съюз трябва да изпрати, да се намеси по някакъв начин, да, да изпрати примерно писмо до президент Ердоган и да се пом, помъчи до посредства мирни преговори, защото стабилизацията в Турция е важна за стабилизирането в Гърция и в Европа. Отговор. Уважаем ми колега, Европейския съюз трябва наистина да намери начин да накара Турция да уважава човешките права. Трябва да има такива мерки, но за момента ние приемаме всичко, приемаме накърняването на човешките права, на, на, нарушаването на човешките права на кюрдите и на други малцинства. Това се търпи а Турция е окупирала 37% от Кипър. От Кипър. Трябва да предприемем мерки, така че Турция да разбере какво имаме предвид. Моля ви, спазвайте 30 секунди за отговор в бъдеще. Добре, благодаря. А сега господин Апонс. Благодаря, госпожо председател. Особено съм разтревожен, когато хората използват ситуацията с беженците, които бягат от войни и преследвания в региона. Някои държави членки, както и Турция, правят това. Турската държава извърши убийства и Европейския съюз си запуши ушите и си затвори очите. Не го приемам. Господин комисар, освен прекрасните ви думи, делата на държавите членки и подхода ви към Турция, която когато тя изоставя кюрдите на произвола на съдбата, са неприемливи. Европейския съюз не може да пренебрегне колективното индивидуално нарушаване на правата на човека. Благодаря, госпожа Ламберт. Има думата. Благодаря. За пръв път посетих този регион на Турция преди 15 години по време на извънредно положение, град, призрачни градове. Ня... Пак се върнахме в тази ситуация. Златната възможност на мирния процес беше пропиляна, не на последно място, от правителство, което не може да приеме, че една партия, която е за мира, може да влезе в парламента. Съюзниците от НАТО допускат нападения от страна на Турция срещу ПКК, срещу достъп до турските бази, за да се борят срещу ислямска държава. ПКК не са ислямска държава. Да, и те са извършвали е, атентати срещу цивилни лица, които не могат да не бъдат осъдени. Но всъщност паритета е много важен въпрос и правителствата трябва да се образят с него, за да можем да се върнем към мирния процес, да се сложи край на насилието и да можем да се съсредоточим върху истинските заплахи. Благодаря господин Вайденхолсер за една минута. Тур... Турция е кандидат за пълноправно членство и ние сега възобновяваме преговорите, е, но е, въпросите са е, действително много критични и критика има, има основания за нея във връзка с правата на човека, с нарушенията на тези принципи. Най-вече по отношение на кюрдите. Турция се опитва да решава проблемите с насилие, с военна сила. И след като а, години наред а, имаше а, спокойствие в региона, сега започва отново а, военна и хуманитарна криза. А, така не може. Господин комисар, настоявам да обърнете внимание на турската страна за това, че това не е в интерес на Турция, на турските граждани и на Европа. Турция би трябвало да бъде е, посредническото звено е, и също времено е, вие бихте могли да изиграете е една много важна посредническа роля. Нека да си спомним как се реши проблема в Северна Ирландия по отношение на онези, които тогава бяха квалифицирани като терористи. За една минута господин Фризоконус. Благодаря. Правителството в Турция успя да докара до просеска до дояга хората в юго Турция. Цели села страдат, нарушават се човешки права. Това са правата на лична свобода, права на живот. Хората биват измъчвани, избивани. Прогонването на стотици хиляди кюрди от техните домове е нарушаване на международното право, а също така и на турската конституция. Правителството Ердоган преследва интелектуалците. Европейският съюз търпи всичко това, и по този начин предава принципи, принципи като личното достоинство. Това е погрешно. Единственият език, който разбира Ердоган, е езикът на економическите санкции. Благодаря. За една минута господин Кирос. Благодаря, госпожо председател. Много от колегите, които говориха преди мен, се спряха на ситуацията в югоизточна Турция и я описаха много правилно. Аз няма да повтарям казаното. Ще повторя обаче думите на председателя на ХДП е, ХДП не е, е инициирала е, изострянето на конфликта. Е, всъщност става дума за война между Ердоган и ПКК. Това каза всъщност председателя на ХДП. И много ви моля, господин Хан, започнете една инициатива, която ще доведе до установяване на мир в тази част на Турция. В никакъв случай не бива да се допуска асиметрично използване на сила. Трябва да успокоим ситуацията. Господин господин Спинели. Госпожа Спинели. Аз потвър... потвърждавам призива на турските учени. Искам да кажа, че трябва да се постигне споразумение с кюрдите, които са подложени на планирана атака в условията на вечерен час липсва храна, липсва вода. Стоти, на стотици убити не се дава право на погребение. Нарушава се турската конституция и международните закони. Борбата срещу тероризма е чист претекст Целта е да се унищожи един народ, който иска да бъде признат като част от своята страна. Хиляди турци се надяват Европа да се намеси, за да може да започнат преговори прекъснати от Ердоган. Отговаряйки на мой въпрос, госпожа Могерини каза, че господин Ердоган е наш съюзник по въпроса за мигрантите и срещу ИЗИС. А, това, този аргумент не издържа. Благодаря. Господин Сайни има искане за въпрос с синя карта, госпожо Спинели. 30 секунди, заповядайте и 30 секунди за отговор. Благодаря, госпожо председател. Да, вие сте поели личен ангажимент по тази тема и аз го оценявам. Не смятате ли, че би било много важно да се използват институционални контакти? Например, парламентарната асамблея на НАТО, която да решава този въпрос по институционален начин. Благодаря. Мога да потвърдя, че бяха започнати контакти не само с върховния представител, но и с ООН и особено с съвета на Европа. Благодаря. Сега преминаваме към господин Лопес. Благодаря. Насилието продължава в Турция. Ситуацията се влушава в югоисточната част на Турция. Това е спирала на насилие, което, която наказва кюрското население. Стотици вече са убитите, стотици са прогонените от домовете си, стотици са хвърлените в затвора. Ние искрено трябва да се застъпим за подновяване на мирния договор, на мирните преговори. Само така може да се преодолее този конфликт в Турция. Трябва да водим и преговори с Турция, може би повече от всякога в момента но не може да търпим всичко в името на едно добро сътрудничество. Има неща, които са неприемливи, като нещата, които се случват в момента в Турция. Има желание за, към вас за синя карта. Приемате ли? От господин Бонано. Приемате ли? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към моя колега. Ако и вие смятате, че Турция се държи зле, но това е така отдавна, казват, че от векове, но след като Турция се държи зле, разумно ли е Европа да й даде 10 милиарда? А, добре ли е? Това приемливо ли е? Имате думата за отговор. Да, благодаря. Аз също не смятам, че Турция се държи правилно. Изобщо не смятам така. Но когато говорим за Пари, за Турция това не, е, не са пари за турското правителство, това са пари за сирийските беженци, които в момента са в Турция. Аз също не смятам, че вие се държите винаги добре, но така е. А сега давам думата на последния оратор, господин Бенифи. Благодаря, госпожо председател. Искам да присъединя гласа си към този на колегите социалисти, които осъдиха сериозната ситуация в Турция. Онова, което се случва, не може да остане незабелязано от Европа. До сега призивите за прекратяване на огъня остават нечути. Има опасност от а, а, гражданска война без международната общност да се намеси. Независимо от броя на разселените, които са около 300 000 души, все още не, не е предприето нищо. Искаме госпожа Могерини да повдигне сериозни въпроси, свързани с прекратяването на огъня и възстановяване на огъня. Ние не приемаме да се дават възможности на Турция да се измъкне във връзка с миграционната криза. Записали са се много души за изказване. Ще дам думата на деветима. Не повече от минута ще ви предупреждавам. Госпожа Шойбе. Мислим, че се всички zhodneme на том, че тук Господин комисар, драги колеги, ние сме съгласни, че Турция е стратегически партньор за Европейския съюз. Само, че за нас те трябва да са двустранни и Турция не бива да злоупотребява с тази ситуация в интерес на едностранните си цели. В момента Турция е, предприема репресивни действия срещу е, кюрското население. Беше зададен въпрос от е, депутати. Се оказва, че военните намеси в Турция били легитимни. Това не може да се приеме. Надявам се, че комисията ще излезе с ясна и категорична позиция в интерес на, на кюрския народ. Господин Капуто, от декември 2015 година различни зони в югоизточна Турция са подложени на удари. 250 хиляди души нямат храна и медицински грижи. Тревожим се от ареста на учените, които подписаха призив за мир критикуваме военните действия в югоизточната страна. А, от, както се прилага вечерния час, десетки цивилни лица бяха убити. Това, за, това създава, повдига много въпроси за страна кандидат за членство затворник, се обърна към Матео Ренци с категоричното искане да не се подаваме на манипулациите на Турция. Господин Джамбаски за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. В югоизточна Турция се води гражданска война. Това е точната дума тази война се води от десетилетия а сега се засиля от неоосманското правителство на ердоган и давутоглу. същевременно това правителство води незаконни бойни действия и незаконно окупира територии в сирия и в ирак и продължава да окупира гръцки кипър в продължение на десетилетия. същевременно същото това правителство продължава и извършва етническо прочистване и геноцид в кюрдските територии там където са кюрдите и в сирия и в ирак. това са точните думи и аз съм учуден от това че в тази зала има колеги които се правят че не разбират и не знаят. същевременно европейският съюз направи чисто политическо самоубийство поддавайки се на рекета на ердоган като му обеща милиарди за да продължи да води тези бойни действия. твърдя че това е самоубийство и твърдя че поведението на правителството в анкара по отношение на кюрдите е геноцид и етническо прочистване и то трябва да бъде прекратено както и преговорите с тази държава която няма никакво място в европейския съюз защото не е европейска и защото продължава да прави такива неща. благодаря за вниманието. Госпожа Сакуров, е, е, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Турция е, флиртува с опасни групировки. Всъщност Ердоган смята, че се държи като крал. Той е авторитарният диктатор. Там няма зачитане на правата на човека, няма свобода на словото. Има само обвинение и наказателно преследване на интелектуалци е, вечерен час е, е, и в крайна сметка градовете се превръщат в призрачни селища. Турция е не само страна, която приема мигранти. Турция е и страната, която ражда всички тези камналджии, които прехвърлят хората през Средиземното море и ги излагат на опасност. Госпожа Могерини би трябвало да започне съответните стъпки, за да се спре с тази спирала на насилието. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ние всички знаем е, това, което се случва в кюрските провинции. Знаем, че не може да се обясни просто чрез борбата срещу тероризма. Е, хора биват убивани, сгради биват разрушавани, е, циви... цивилни граждани биват убивани. Войски са разположени в тези региони. Има голяма разлика между информациите, които получаваме от Amnesty International или Human Rights Watch и това, което казва турското правителство. Не може да игнорираме това, просто защото Турция поема беженци. Не може и да призоваваме само към примирие. Не може да се ограничим само с това. Смятам, че институциите на Европейския съюз трябва веднага да се намесят. Не, не са достатъчни само технически действия. Трябва да изпратим специален посланник, специален представител, който да поощри мирния диалог. А сега господин Касталдо. Благодаря. Колко струва и с каква валута се плаща да се предотврати сривът на Европа в лицето на миграционната криза. Цената ще бъде стабилността. Кюрдите плащат с кръвта си. Те са подложени на непресии. Губи, достоинство губи Европейския съюз, който започва разговори с правителство, което не дава възможност да се упражняват свободите, е, на които приемаме за основни. Сега журналисти и е, учените също са поставени на преследване. Още още колко ще търпим това. Давам за една минута думата на господин Сината Дино. Благодаря, госпожо председател. Колеги, ситуацията в югоизточна Турция се прикрива и е, Европейския съюз като че ли е решил да проявява търпимост. Е, чуваме е, ужасяващи новини, е, чуваме за убийствата е, е, и за убитите е, полицаи или военни е, е в Юго-Источна Турция, но не чуваме за зверствата е, на Ердоган. Е, би трябвало да се е, възстанови е, мирния диалог. Европейския съюз е, трябва сега да бъде по-активен, защото става дума за конфликт на интереси, в който участват различни страни. От една страна Турция, Сирия, Идил, сунити, шиити, християни наред с мисиоманите в региона и всичко това би могло да доведе до нова световна война. Следващият оратор. Виждаме, че турското правителство се опитва да каже, че цялото кюрдско движение е терористично движение. Така, те, така турското правителство се опитва да представи кюрдското движение. Но мирният процес все повече се отдалечава така. Преговорите между кюрдите и турското правителство, преговорите бяха спрени. Има хора сред опозицията, които биха подкрепили този мирен процес. И аз мисля, че Европейския съюз може да упражни натиск върху Турция да продължи с мирния диалог, въпреки че много хора смятат, че цената за помощта на Турция в бешенската криза е да се остави Турция да прави каквото се иска. Но нека не забравяме, че Турция води предприсъединителни разговори. Не може да загърбим това, което се случва в Турция. Председателката, съжалявам, че не мога да дам думата на всички колеги, които искаха да се изкажат. Последният оратор е господин Пападакис. Благодаря, госпожо председател. Не смятате ли, че че е крайно време да спрем да си затваряме очите. Не трябва ли да бъдем малко по-открити и по-честни, когато говорим за Турция? Това, че бе избори, не означава, че страната е демократична държава. Тя все още е окупирала 37% от Кипър. И освен това, независимо от обещанията на масата на преговорите, отново изпраща всички мигранти в Европа а сега насочва а, срещу мирни кюртски граждани а, урадията, а не срещу ПКК. А, това са престъпления срещу човечеството, това е геноцид. И а, в това отношение виждам само един път демократизация на Турция. За да постигнем демократизация е, на Турция, трябва да изработим пътна карта. И в никакъв случай да не прикриваме фактите. Ще дам думата на господин комисаря, за да отговори на е, поставените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дискусията, която е много важна за общественото мнение. Много често бе казвано, че заместник председателката и е, комисар Селиния Идис ще говорят в понеделник в Турция с представители на правителството и мога да кажа във всички случаи темата ще бъде предмет на разговорите. В контекста на предприсъединителните разговори е, ние сме още в ранния стадий на тези преговори. Е, и в този контекст ние подготвяме отварянето на глави 23 и 24. И всеки, който следи процеса, знае, че при подготовката и при самите преговори от тези глави знае, че Разговорите са много трудни. На следващо място знаем, че латност теста за една страна кандидат е и спазването на международните стандарти. А, в този смисъл водим разговори. Не става дума за сближаване на стандартите тук, става дума за приемане на европейското законодателство и европейските ценности. Така че в тази фаза, в момента, ние сме силната страна. Имаме възможните за действие лостове и ще ги използваме. Ще се опитаме да помогнем в този смисъл на турското население. Радвам се, че тук сред нас в момента има турски кметове, те ни помагат при преговорите, те ни дават надежна информация. Важно е за нас всичко това, за да знаем какво се случва на място в Турция. Отново благодаря за дискусията и искам да потвърдя, че темата ще остане в нашия дневен ред. Благодаря. Председателката, приключваме с този дебат, преминаваме към следващата.